от е, стратегия 2020, подписана и от всички държави членки. Благодаря ви. Грация. Председател. Благодаря, господин комисар. Приключихме с обсъждането. Утре ще гласуваме този доклад в 12.30. L'ordine del giorno reca ora la relazione. Минаваме към следващата точка от дневния ред госпожа Анцлик, доклад относно процеса за взаимна оценка на директивата на услугите. Давам думата на докладчицата. Пани Пани Комисажо. Госпожо председател, господин комисар, Имам честа да представя доклад относно процеса за взаимна оценка на директивата на услугите. Както знаете, господин комисар, комисията за защита на потребителите се интересува от начина по който се прилага директивата и какви са последиците за потребителите. За това с Оценихме с голям интерес процеса на взаимна оценка и която има за цел да укрепи пазара на услуги на Европейския съюз. Тази оценка е в три аспекта. Първо, начина по който се прилага директивата. Второ, мерки за задълбочаване на, за, на единния пазар и трето мерки, които трябва да залегнат в бъдещи политически инструменти. Взаимната оценка трябва да се превърне в една ценна форма на сътрудничество и да позволи на органите на държавите членки да се запознаят с най-добрите практики в другите страни. Това означава също обаче, едно много по-добро познаване на състоянието на пазара в държавите членки след приемането на директивата. Независимо от това, този, този, този процес е така много. Тоест, сам, самия процес трае дълго време, изисква много усилия, въпреки това обаче той, той помага за създаването на по-нататъчни ключови регламенти Прозрачността ще се увеличи, ако непрекъснато информираме и различните заинтересовани страни за ем, хода на процеса и развитието на процеса за взаимно оценка. В, в, тук като говоря, работихме по доклада с ем, нито за миг не забравяхме, че целта на упражнението е задължочаване и укрепване на единия пазар чрез правилното приложение на директивата за услугите. Европейският парламент а, иска да бъде непрекъс... информиран непрестанно относно хода на действията, които се приемат за по-доброто прилагане на директивата ни и очакваме да се вземат всички мерки <clears throat> и да се убедиме дали наистина прилагането на директивата води до известни економи и ефективност на пазара или все още има много слабости. При всички случаи е, трябва да се възползваме от всички възможности, които предостава директивата, защото 9 е, от всеки 10 работни места в Европейския съюз са в областта на услугите. Затова е, бъдещия единен пазар на услугите трябва да се е, е, ориентира и структурира така, че да генерира европейска добавена стойност. Е, комисията ИМКО би искала да участва в е, процеса на прилагане и мониторинг на е, изпълнението на директивата, защото смятаме, че това е от огромно значение в сегашното по ситуация, че съществуват наистина а, органи за контакт и че тази оценка ще продължи а, съгласно правилата. Благодаря Благодаря, госпожо председател прилагането на директивата за услугите е много важна за конкурентоспособността на Европейския съюз на международната сцена. Едновременно с това е, е, Вътрешния пазар е, допринася за економическия растеж. Услугите са повече от две трети от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз – ето защо е важно Европейския съюз да изисква държавите членки да отстранят последните препятствия пред прилагането на директивата за услугите. В моята страна услугите и строителството в момента се прилага това. Едновременно с това има две съобщения на комисията. Е, колегата Олан. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, е, скъпи колеги, както каза докладчика, 9 от 10 трудещи се в Европейския съюз работи в областта на услугите. Следователно, услугите са двигател в Европейския съюз две трети от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. И разбира се, тези услуги трябва да бъдат рентабилни, за да доведат до економически растеж и за да се подобри общата конкурентоспособност на Европейския съюз като се увеличава заетостта. Но за да работи единния пазар на услугите, има още много да се направи. Ние трябва да увеличим услугите си, да укрепим администрацията на местно и национално ниво. Трябва да има по-активен диалог с регионите и с общините. Не, и мисля, че инструмента за взаимна оценка е много подходящ, за да се види какви бариери съществуват все още и успеха на предложените решения ще зависи от ангажимента на всички институции и на всички участници. Госпожа Неделчева има думата. Не, не, а, не, не. Kolegovia, podľa správy komisie 9 z 10 pracovných 9 от 10 е, нови работни места е, е в областта на услугите. Ето защо услугите са много важни за конкурентоспособността на Европейския съюз. В момента Европейския съюз е в дълбока криза, безработицата нараства, а новите работни места са доста несигурни. Ето защо е, всички мерки по директивата за услугите трябва да се прилагат във всички държави членки, но тези мерки трябва да функционират. Взимната оценка, която се основава е, на е, регламента за услугите, за момента е единствения механизъм, благодарение на който единния пазар може наистина да работи. Председателката давам думата на госпожа Флашикова. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми госпожи и господа. Създаването на единен пазар е кригълен камък от европейския проект. Но а, пазара на услуги всъщност не е само цел той трябва да подобри качеството на живот на гражданите в Европейския съюз, да спомогне за създаването на нови работни места и да подпомогне стопанската дейност като цяло. И това е много важно сега в условията на финансовата крижа. Много често има пречки пред предоставането на услуги в държавите членки, особено по отношение за страхователната дейност. Тя не може да бъде извършвана в трансграничен смисъл – така че обръщам се към комисията, за да а, направи необходимото, за да се премахнат пречките, за да може да се развива стопанската дейност в областта на услугите в Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Рюгаен. Е, Благодаря, госпожи и господа. Създаването на интегриран и развит пазар на услугите е криегален памък, памък, камък за изграждането и економиката в Европейския съюз. Процесът на взаимно оценяване е, в по отношение изпълнението на директивата на услугите е много важен процес, за да се открият е, пропуските или двусмислието от една страна в самия текст, а от друга страна начина по който се прилага и изпълнява от държавите членки. С други думи да се намерят добрите практики. Все още има пречки на национално ниво, които спират ръста на пазара на услугите и е необходимо да се направи, направи необходимото, за да не се възпрепятства стопанската дейност. Директивата за услугите е от изключително голямо значение за развитието на европейския процес. Благодаря. Председателката госпожа Фигерадо е последния оратор по темата. Бригада, президент. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, все още говорим за либерализиране на услугите на европейско ниво, без да отчитаме все по-голямата разлика между економиките в държавите членки. Свободата да създадеш своя бизнес означава, че има разлика големите държави, големите корпорации могат да настанят своята стопанска дейност много по-лесно в една държава, която има не толкова развит е, пазар на услуги. И това е изключително важно, особено в областта на търговията и търговията на дребно. Има подобни различия и трудности и в други браншове. Така че Комисията трябва да преобмисли своята стратегия за либерализиране, за да може да се предоставят предпазни клаузи и мерки за развитие на стопанската дейност за всички. Благодаря. Комисар а, има думата. Благодаря, госпожо председател. Доклада за оценка, взаимната оценка доказва още веднъж огромната роля на Европейския парламент в тази област, ролята, която той изигра по, в хода на преговорите и на обсъждането на директивата и нейното прилагане. Цел, целта е директивата да се прилага с, с точно и ефективно във всички държавни членки. Бих искал да благодаря и да поздравя на докладчика за отличната работа, както и на докладчиците в Сянка, и по-специално на госпожа Евелин Епхарт. Би искал също така и да благодаря на председателя на комисията Хабър в, повечето държави членки директивата се прилага изцяло във всичките си аспекти и аз приветствам това. Освен промените в законодателството, които бяха необходими, се се направи проверка също така за създаването на центровете за контакти и дали те са оперативни във всичките държави членки. Директивата за услугите вече генерира доста голям успех, но единния пазар все още не е изцяло завършен. За това Целта е да продължиме в тази област и вашия доклад е една значителна крачка напред. През януари 2011 година имаше, е, комуника... имаше съобщение за резултатите е, на процеса на а, взаимна оценка. Бяха подчертани проблемите, с които се, се сблъскват е, различните участници в а, пазара. Комисията и държав, заедно с държавите членки започна един преглед на ефективността на всички е, мерки и а, да, да, и да се види по какъв начин да бъдат а, разрешени конкретните е, проблеми и е, преминат, да бъдат е, преминати съответните препятствия. Да речем, когато един бългийски архитект иска да работи в е, друга държава членка. Също така беше изработен и се прилага един тест за резултати в различни области туризъм, бизнес услуги и така нататък. На, на основата на резултатите от този тест, които ще бъдат известни след няколко месеца, ще пред ще предложим конкретни мерки за по-доброто функциониране на единния пазар. Допълнително по време на оценката бяха идентифицирани различни препятствия а, и включ, включително необходимостта за а, известни, известни ограничения, свързани с капитала, които могат да а, попречат за а, успешното а, реализиране на услуги трансгранично. Под подобни препятствия биха могли да бъдат пречка и за развитие на иновациите и развитието на различните отрасли и могат да се окажат големи проблеми и за потребителите. През 2012 година съответно ще предоставим съответните мерки. Също Същевременно е, в момента правяме изследване, е, което се основава на е, работата и резултатите, които са ни предоставени от държавите членки. В началото на 2012 година лично ще ви предоставя тези резултати. При всички случаи се оказа, че този процес на взаимна оценка е едно основно средство за оценка на пазара и един инструмент на а, един инструмент, който ще бъде много важен и за, за, за бъдеще, и който в зависимост от резултатите, които се постигнат, би могъл да бъде прилаган и е, за оценка в други области. Благодаря ви много. Председателката, благодаря ви. Е, дискусията приключи. Е, ще гласуваме утре утре след обяд на следобното заседание. Е, съобразно дневния ред. Е,